Е, е, представена от Ернест Барагал, доклада на Ернест Барагал, е разъм и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение. Сега докладчик има думата за 4 минути. Благодаря. Този доклад е по инициатива на Комисията по култура и образование – Също така има и становище на Комисията по заедостта. Смятам, че тази допълнителност на комисиите е нещо много положително. Необходимо е да има положително решение на един въпрос, който все още не е разрешен. Става дума за образование, стажове и включване в света на работата на много млади хора. Затова, господин комисар, трябва да кажа, че сме много далеч. Много далеч от правия път, за да постигнем целта си. Защото има имаме ясни цели, а ние не полагаме достатъчно добри усилия и нашата стратегия 2020 не, няма да го постигне. Не само не се приближаваме към целите си, като че ли се отдалечаваме все повече. Затова това предложение за реформа на програмата Еразъм Плюс а, ни харесва. Т.е. това е една програма, която сега ще се прилага на ниво а, чирачество и стажове в професионалния живот. А, смятаме, че тук ясно показваме какви са пречките, а, какво, какъв е проблема в настоящата програма, какви са конкретните проблеми, представяме конкретни примери за реформа. Еразъм плюс доведе до резултати, разбира се, но би трябвало всичко вече да бъде актуализирано. Искаме мобилност. Мобилността в крайна сметка означава и заетост или пригодност за заетост. Вървейки по този път, смятам, че наистина ще победим поне ще спечелим някои битки. Искаме Европейската комисия и държавите членки да действат в спешен план. Трябва да действат компетентно, като използват инструментите, с които разполагат. Освен това има и конкретни предложения, които идват от спешността на проблема. Искаме подобряване на мобилността, искаме да се създаде една европейска рамка, като дадем възможности на младите хора. Също така искаме да предприемем и допълнителни мерки към Еразъм, които да идват от социалните програми, за да има инициатива в социалната сфера. След това необходимо е да се заделят повече средства за да се отговори на потребностите на отделните лица, които биват обучавани или са център на професионалното обучение. Трябва да се преодолеят също така пречките а, пред постигането на този резултат. Например, опростяване чисто езиково, опростяване на самите процедури и да видим какво се случва с тези студенти или тези ученици и учещи се, които биват изпращани да чиракуват или на стаж. Необходими са нови решения, за да може в максимален план да се даде тласък на програмата Еразъм Плюс. Смятам също така, че трябва да помисли, може би, за агенции или някакви национални консорциуми или международни такива, или пък някакви смесени организации, които да предлагат и работа, и обучение, и образование за постигането на тези цели. И след това трябва да сме сигурни, че онова, което се предоставя на ниво професионално обучение, е признато навсякъде в Европа. В този смисъл мислим за един статут на европейското чиракуване. Необходимо е също така да бъдат подготвени и преподавателите. Те са ключов елемент при такъв тип подготовка. И така приключвам, председателю. Искаме да дадем на сектора на професионалното обучение една роля, която да е достатъчно силна и ясна в програмата. Не, не, трябва да приключвате, казва председателката. А, добре, да, много е важно. Е, това просто казвах. Äh, Благодаря. Сега да минем към спонтанните изказвания. Страшно много заявки имаме от ще започнем с по две, ще взема от големите групи и по една от по-малките. Сега Андрея Бочкор за една минута има думата. Благодаря на докладчика за свършената работа, която наистина е много добра. Мобилността е много важен фактор при социалното интегриране на младите хора и при е, засилване на тяхната конкурентоспособност на пазар на труда. Тук е, в играта влиза доброто, качественото образование, е, неформалното, е, формално обучение са важни, както и в, при официалната учебна система, така и при образованието през целия живот. Важни са и Erasmus Plus е успешна програма, но не всички възможности на тази програма са използвани максимална степен. То този вид мобилност трябва да се насърчава при, е, при е, обучението, за е, професионалното обучение, защото това повишава възможността за, за получаване на работа в, на пазар на труда. Госпожа Гранчела за една година. Благодаря, госпожо председател. Образованието трябва и в бъдеще да бъде основно право на всеки европейски гражданин, независимо от това къде е роден той. Не следва да съществуват е, пречки и бариери за програми и инициативи, които улесняват достъпа на хората до пазара на труда. Разъм Плюс бе успех за движението на младите хора. Държавите членки заедно с комисията следва да гарантират равен достъп до действията, свързани с движение и мобилност е, в програмата Еразъм Плюс. Трябва също така да бъдат съблюдавани правилата за равновесие между участниците от двата пола и да бъде улесняван достъпът до технически програми. Държавите членки комисията следва да направят всичко за намаляване на езиковите и културните бариери като разработват програми не само за учителите, но и не само за учениците, но и за учителите и да им позволяват да разпространяват познанията за своята професионална сфера. Благодаря, господин Мариес. Да, вие сте наред, господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. От януари 2014 година програмата Еразъм Плюс се превърна в новата образователна програма, създадена с един голям бюджет и до 2020 година ще, предлага възможно, ще е предложила възможности на 4 милиона учащи се в Европейски съюз. Така ще се подобрят възможностите за намиране на работа за тези лица. Социалната и економическа реалност обаче прави така, че тази програма да отговаря на потребностите на всяка държава в Съюза, особено у тези държави, където има огромна безработица. Гърция тук е един прекрасен прилив. При нас 24% е безработицата и 48% при младите хора. Тази програма трябва да отговаря на конкретните ни нужди. В страната, както знаете, има и бюджетни съкръщения повече средства трябва да отидат при е, държавите, които имат висока безработица. Благодаря. Благодаря, господин председател. Колеги, в нашата комисия ние е, гледаме с е, одобрение и е, приветстваме доклада на господин Морагал. Разбира се, важно е, е измененията в тази програма да бъдат е, преведени на езиците, в, е, които се преподават в нашите училища. Смятам, че трябва да да, да допринесем, е, да направим всичко възможно да засилваме тази програма, тъй като тя дава възможност на студентите да е, общуват, е, така че измененията трябва да се преведат на всички официални езици. Изабела Гнолфи за една минута. Благодаря. Говорим за провал на някои от инструментите от Европа особено в борбата с младежката безработица. В, в някои държави в Южна Европа наистина са неприемливи нивата на тази безработица. Има а, голям, голяма разлика между основните права на младите хора. Някои от тях отпадат и от училище. Правата на човека трябва да бъдат защитени. Това е право на човека и трябва да има достъп на всички, включително хората с увреждания и то при равни условия. Освен това е много важно да се преодолеят всички економически и социални препятствия, които водят до неравенство а, при професионалното обучение. Не може да се мисли само за бюджетни съкръщения, защото обикновено така правихме избора си до сега особено в Южна Европа. Някои инструменти, като гаранция за младите хора, не постигнаха целите, които им бяха заложени. Европейски съюз трябва да направи нещо повече за обучението на младите хора. Колегата Гал има синя карта за вас. Приемате ли я? Приемате ли? Вижте, много е късно, съжалявам. Wir machen weiter mit dem catch the verfahren äh, Die nächste ist Frau Dominique Bild. Госпожа Доминик Билд за една минута. Merci, madame la présidente. Ce rapport sur... Благодаря, господин председател. Този доклад за Еразъм Плюс удовлетворява. Радвам се, че колегите са включили реалистични предложения, които възнамерявах да предложа е, в е, комисията да се подкрепят търговско-промишлените камери и занечийските камери. Но искам е, да внеса една резерва. Според мен увеличаването на подвижността няма да доведе автоматично до преодоляване на безработицата. Тук са необходими много мерки изисква се да се съчетае обучението и образование на пазара на труда, да има признаване на квалификациите. Според последния общ доклад на съвета и на комисията за стратегическата рамка 22% от е, децата под 15 годишна възраст е, имат недостатъчни познания по математика, 18% имат недостатъчни познания по граматика и литература. Е, образованието трябва да бъде интелигентно и ефикасно и във всички случаи да остане в компетентността на държавите членки. Извинете, госпожо, казва председателят, времето ви изтече. Михайла Шултрова Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, мисля, че всички сме единодушни, че Еразмус плюс е една, един много добър инструмент за постигане на нашите общи цели. Предвид младежката безработица, е, тази е, програма дава възможност да подобрят шансовете е, и дава възможност за повече, по-голям брой млади хора да получат едно доброкачествено образование. Но ние бяхме е, критично настроени относно ефективността на, на нашата роля и да бъдем критични към различните програми и е, мисля, че е, тази програма е, е ключов в тази програма е ролята на преподавателя и мотивацията на ученика за постигане на е, желаните цели. Е, тук се намесват познания на чужди езици, предприемачески умения и не най-малко, не на последно място, практически умения. Сега, както казах, от Екаре и АЛДЕ ще имат възможност за по един, едно изказване. И сега госпожа Джоли Ворд има думата за една минута. Uh, благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че този доклад е факт. Голяма част от работата ми преди да вляза в политиката беше работа с млади хора. Е, точно за насърчаване на такъв вид обмен. Работа с млади хора, които не разполагаха с такива възможности е, в висшето образование. Исках да разкажа една история, която според мен е важна. Татото от 2014 година е, бях с едни млади англичани, както и представители на Русия, Украина и Румъния. Две седмици те бяха заедно по програмата Еразъм. Точно в този момент Украина и Русия воюваха, но тези млади хора учеха един от друг и не водеха война и се учиха да живеят в мир. Имаме нужда от повече проекти и програми от този тип, които могат да покажат как можем да живеем заедно по-добре. Благодаря. Сега госпожа Томашит, за една минута. Е Благодаря. Еразъм Плюс е много важна програма тъй като дава на гражданите, стремящи се към по-широки възможности за работа, шанс да получат допълнителни познания в нова среда. Така те се запознават е, с чужда търговска практика, изучават чужди езици и стават по-конкурентоспособни на международния пазар. Не са длъжни да се ограничават до собствения си национален пазар. Този тип програми трябва да станат по-достъпни. Следва да разширим съответствието и съвместимостта между различните системи на обучение и образование. Всички граждани трябва да имат достъп до програми, но тези програми не следва да бъдат обременявани с идеологически елементи. Не бива да допускаме и дискриминация на малцинствените групи, тъй като по този начин всъщност вредим на ценностите си. Благодаря, господин Наврачич. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Извинявайте, но забравих последния оратор. Извинявам се. И последният ни оратор е колега, който ще говори една минута. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, neovisno o tome što smo čuli da ima niz poteškoća u nekim dijelovima realizacije ovoga programa. Чухме, че има някои проблеми с прилагането на програмата в някои сектори. Младите хора имат нужда от нови умения. Искам да подчертая, че имаме нужда от по-голяма съвместимост на програмите. Трябва да имаме обучение за преподавателите. Всичко това трябва да бъде вградено в програмите. За разлика от колегата, който току-що говори, смятам, че унази част от програмите, която се занимава с малцинствата, е много важна за развитието на европейската идентичност европейската идентичност съществува, независимо дали това ни харесва. Благодаря. Благодаря и сега вече е ред на комисаря Навръчич. Имате думата. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, Комисията приветства доклада за Еразъм Плюс и за другите механизми за стимулиране на мобилността, както и за подхода за учене през целия живот. Напълно споделям работата на докладчика Марагал и неговия извод, че това, което предлага програмата Еразъм Плюс, допринася за високото качество на образованието, за разширяване на годността за найемане на работа и за по-висока гражданска компетентност. За много участници в програмата Особено с по-скромен социален происход, тази програма е първата възможност те да излязат от собствената си държава и да влязат в една друга действителност. Докладът на господин Марагал съдържа богат анализ както на предимствата, така и на предизвикателствата, свързани с тази програма. Предимствата са много. Когато стъжантите и чираците отиват в чужбина, те придобиват нова професионална компетентност, която допринася за образованието и обучението им у дома. Освен това, те повишават своята самоувереност и своята приспособимост както и способността си да общуват с хора, говорещи други езици и идващи от други култури. Цялата тази разширена компетентност им дава нови предимства на пазара на труда. Предизвикателствата са свързани с ограничения достъп до програмата, липсата на финансови средства, езикови и културни бариери, лоша конкурентоспособност у дома и също така непризнаване понякога на компетентността придобита в чужбина. Комисията е наясно с тези предизвикателства. Искам да отговоря на някои от тях в малкото време, с което разполагам тук и сега. Комисията е създала логистична и организационна рамка с цел а, програмите да бъдат успешни за всички. Хартата за мобилност на Еразъм Плюс – повишава стратегическото отражение на движението и на мобилността. Чрез а, хартата се стимулират висококачествени инициативи и стратегии. Училищата се обвързват в мрежи и се провежда връзка между тези училища и местния пазар на труда. Така се създават възможности да се открият подходящи работодатели и да се създадат възможности наученото да бъде приложено на практика. Стимулира се контактите с търговско-промишлените, занаячийските камери и палати е, и се стремим да подобрим качеството на е, движението в интернет. Комисията винаги е смятала за свой приоритет е, да разшири участието на лица с специфични потребности в програмата. За това са предвидени отделни средства. Що се отнася до упростяване на достъпа до програмата, е, Механизмите е, на информационните технологии постоянно се приспособяват е, за упростяване на кандидатстването и е, на участието в програмата. Работим с националните агенции, които работят за Еразъм Плюс на национално ниво, да приспособят своите информационно-комуникационни технологии така, че участието в програмата и кандидатстването за нея да е много по-упростено. Комисията работи в тясно сътрудничество с националните агенции, за да има максимална видимост за програмата. Е, правят се различни медийни кампании, осведомителни кампании, както на национално, така и на европейско ниво. Например, бизнес кампанията Това имаме предвид. По този начин се стимулира участието в международни стажове. И най-сетна езиковата подготовка – да знаете езика на приемащата ви страна е основна предпоставка за успеха на престоя ви там, особено за младежи, е, които нерядко не говорят добре чужди езици. Програмата предлага обучение по езика и по този начин ограничаваме е, езиковата бариера. Например, има курсове за обучение по езика в интернет. Европейският парламент също е допринесъл за повишаване на количеството и на качеството на е, подвижността. Пилотните проекти на господин е, Марагал и на господин Артюи е, ще. Е, допринесат да се финансира преодоляването на пречките и на препятствията. Това съответства на нашите политически приоритети за усъвършенстване на обучението в интернет и за увеличаване на шансовете на младежите да си намерят работа. В заключение, високо ценя волята на Европейския парламент за разширяване на качеството и на обема на професионалното обучение и образование. Комисията работи в същото вашата посока и очаквам и в бъдеще да си сътрудничим в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар.